Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, please, uh, if you want to leave... Дами и господа, ако искате, тези, които искат да напуснат залата, да го направят възможно най-бързо, за да можем да започнем заседанието. Следващо заседание. Скъпи колеги, Моля, спрете разискванията в залата. Colleagues, please take your seats. We will start in... Моля, заемете местата си. Ще започнем след половин минута. 30 секунди. If I could ask you once again, colleagues, which would, who wouldn't like to stay longer? Отново ви моля, колегите, които не желаят да останат в залата, дайте ни възможност да започнем заседанието. E, wznawiam posiedzenie. Chciałem najpierw udzielić. Ще започна с няколко съобщения. Получихме информация моля ви, престанете спрете разговорите в, зала, в пленарна зала. Който ще напуска, да напуска веднага. Uh, Най... Най-любезно сте поканени да останете, но ако не желаете, моля, не спрете дискусиите тук. И така, дами и господа, получихме тъжна новина за убийството в Мексико на един наблюдател е, по правата на човека от Финландия, господин Якола от Финландия, както и господин Труйо, и двамата, госпожа Труйо, и двамата са били убити в качеството им на наблюдатели е, за правата на човека в тази е, държава. От името на Европейския парламент предлагам, пред, изказвам съболезнование на семействата на жертвите. Наистина ужасно е, че все още е, се случва това по света. Аз е, миналата седмица бях във Вашингтон, където открихме е, нашето бюро за връзка с Американския конгрес цел засилване на економическите отношения между САЩ и Европейски съюз и САЩ. Говорихме за стратегическото партньорство и за е, измененията, които ще настанат в Европа и които е, се случват след приемането на Лисабонския договор. Очакваме в този нов е, контекст равноправни отношения с САЩ. На 9 май ще отбележим 60 годишна от декларацията Шуман – и Европейския парламент ще проведе своя открит ден на 8 е, май в Брюксел и на 9 май в Страсбург. ще бъдат отбелязани е, годишните ще бъдат отбелязани в е, Люксембург, е, в, в Страсбург ще бъде и вице президентът на Европейската комисия, както и външните министри на Франция и Германия. Аз ще бъда също там и ще ви помоля да заповядате в Страсбург след 4 дни. Следващата точка от дневния ред е, е дебат за състава на Европейския парламент, общи разисквания. Парламентарният доклад ще бъде представен от докладчика, нашия колега, на нашия колега господин Мендес Девиго, Презлежение на договорите, преходни мерки относно състава на Европейския парламент. Докладчиката има думата. Много благодаря, господин председател. Имам 6 минути. Това е по-дълго от безкрая на Вселената. Много съм доволен. Позволете ми да започна с стихове на Рилке на немски. Това го казвам в памет на нашия колега, който почина преди 2-3 дена нашият колега от Гърция Димитрис Сацос. И 10 години или всъщност повече имахме заедно двамата удоволствието да представим Амстердамския договор. И там се предвиждаше всякакви бъдещи изменения на основополагащите договори да бъдат подготвяни от Европейски конвент. И именно този конвент подготви Конституционният Европейският конституционен договор и Хартата за основни права. Ето за това искам днес да отдам специална почет на колегата САЦОС, тъй като днес отново говорим за конституционния договор, въпреки че всъщност той е видоизменен под формата на Лисабонски договор. Става дума, значи, за изменение на протокол номер 36 на Лисабонския договор. На какво се дължи това изменение? На една аномалия. Аномалията се получи в момента на европейските избори юни месец миналата година. Те се проведоха според правилата на договора от Ница, тъй като Лисабонския договор не бе все още прият поред причини, които ние знаем. Договорът от Ница, значи, предвижда да има 736 договора, е, евродепутати, извинете, а според Лисабонска договор те трябва да са 751. Този протокол 76 предвижда мандатът на евродепутатите да бъде 5 годишен. Това означава всъщност, че просто не можем да прилагаме буквално цифрата предвидена от договора от Ница, тъй като има една държава, която според Лисабонския договор трябва да се лиши от трима депутати, които всъщност вече са избрани. Виждате как стоят нещата. Сложни са. Ето за това ни се налага да изменим този протокол 36, за да се нагодим. Какво означава това? Че в, през легислатурния период 2009-2014 година ще имаме при тези изключителни обстоятелства 774 депутата. Ето за това подготвихме е, писмо, в е, което излагаме нашите съображения в отговор на искане на съвета. На първо място се питаме дали е нужен европейски конвент, за да се измени този протокол 36 и на второ място дали държавните и правителствени глави могат да свикат една МПК, междуправителствена конференция за това изменение. Двете, както виждате, предложения са взаимно свързани. Започвам с Междуправителствената конференция МПК. Това е политическият всъщност резултат от прилагането на практика на Лисабонския договор и е едно преходно, временно, изключително, извънредно решение, което единствено и само ще се получи при сегашните условия в сегашния легислатурен мандат. И затова тази МПК всъщност ще се придържа към нещо, което вече е уговорено как да се разпределят именно 18 депутати между 12 държави членки. Няма дебат с други думи. Тази МПК може да бъде свикана много бързо и много бързо да вземе решение, даже за една сутрин, тъй като политическото решение вече е взето. Ето за това, господин председател. А, и, мисля, че имам 6 минути, не съм изчислил. Значи първо 4, после след дебата 2. Добре, тогава приключвам бързо. Аз ви призовавам да приемете опцията на МПК. Защото аз лично смятам, че не е необходим конвент за въпрос, който е предварително разрешен. Извинете ме, извинете ме, много се зарадвах, като видях 6 минути. Знам, че рядко се дава 6 минути. Вкратце, ние сме за междуправителствена конференция и против конвент. Благодаря. Благодаря много за доклада и представенето му. Наистина, 6 минути общо имаме. Имате и очаквахме да е, говорите още две минути на края на дискусията, така че разделихме ги 4 в началото и две на края. Значи остава ви само минута и половина за накрая. Съжалявам за това. Но хайде, ще, ще се съгласим и с две минути накрая. Ако може сега от името на съвета да поканя господин е, държавен секретар Диего Гаридо. Имате думата. Благодаря, господин председател. Много съм удовлетворен и с това започвам. С израз на задоволството си от факта, че Европейския парламент чрез думите на моя скъп приятел и сънародник Иниго Мендес де Виго е на същото мнение като Европейският съвет, а именно реформата на този протокол 36, която е абсолютно наложителна – тъй като цели присъединяването преди следващите европейски избори на депутатите, които не бяха избрани, защото не бе още влязал в действие Лисабонския договор. Ето за това връщам се към началната си мисъл. За тази реформа няма нужда конвент. В какво се изразява парадокса на тази ситуация? в това, че както господин Мендес да ви го така и аз самият бяхме участници в предходния конвент. А пък сега сме против същия този процес, тъй като изменението, реформата е незначителна и предимно формална. Ето за това, ако Европейският парламент приеме предложението на докладчика господин Мендес Девиго, то тогава в възможно най-кратки срокове и незабавно след провеждането на международ... междуправителствената конференция ще могат да се присъединят дори и преди да бъдат приключили ратификационните процеси в националните парламенти, тези 18 депутати ще могат да се присъединят и да започнат да заседават в Европейския съвет, в Европейския парламент. Това са Полша, Холандия, Малта, Латвия, Италия, България, Швеция, Франция, Австрия, Испания и Обединено кралство. И така гражданите на тези страни, които току-що изборих, ще бъдат още по-добре представени. Ето за това съм изпълнен с задоволство от доклада, който бе прият от Парламентарната комисия по конституционни въпроси и се надявам, че и пленарна зала ще подкрепи това предложение, за да може възможно най-бързо да посрещнем сред нас тези липсващи за момента 18 депутати и които по право трябва да бъдат сред нас по силата на разпоредбите на Лисабонския договор. Благодаря ви. Благодаря много, господин министр Диего Лопес Гаридо. От името на съвета ви благодаря за вашето изявление. вице президент на Европейската комисия, господин Марош Шефчович от името на комисията. Имате думата, господин Шефкович. Благодаря, господин председател. И аз благодаря на господин Мендес Давиго за отличния доклад с радост съобщавам на парламента, че комисията възприе положително становище по, за откриването на за започването междуправителствена конференция, за да се направят съответните изменения за 18-те допълнителни депутата. Европейския съвет и комисия, действайки, е, комисията по предложение на Испанското правителство е, действа и тъй като Испанското правителство това отразява до едно старо споразумение да се е, включат тези нови 18. Е, комисията предлага да се преведе МПК колкото е възможно по-скоро. В същия дух комисията подсочи, че МПК трябва да се занимае само с въпроса за допълнителните е, депутатски места. Радвам се, че доклада на господин Давиго получи подкрепата на голямо мнозинство в комисията АФТЕ. Разбира се, надявам се, че така ще бъде и сигурно така ще бъде и утре в, е, на пленарно заседание. Изразявам от Метрокомисията надежда, че от ограничените изменения, тези е, споразуме, изменения в договора ще, бъда, ще, се, е, ще бъдат прияти е, бързо, така че да могат новите 18 депутата да поемат мандата си колкото е възможно по-скоро. Благодаря, господин председател. Dziękuję, panie wiceprzewodniczący, za благодаря много, господин заместник председател на Европейската комисия, за това, че представихте позицията на Европейската комисия. Искам да ви припомня, че тук говорим за два доклада с докладчик колегата ни Мендес да ви го първият доклад е относно преходните мерки за състава на Европейския парламент а вторият е по решението да не се свика конвент за преразглеждане на договорите във връзка с преходни мерки относно състава на Европейския парламент. И така, припомням ви, че тук обсъждаме два доклада едновременно. Тъй като и по двата въпроса е, е, нещата се обсъждат едновременно. Господин Казин има думата. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко, моята комисия, комисията по правни въпроси, е напълно съгласна с казаното до тук, така че не ми се налага да говоря твърде пространно. Въпросът, който ние обсъждахме в комисията по правни въпроси, бе свързан с договора, с а, правилата за изборите от 86-та година, а, където се изискват съобщи преки избори. Проблемът а, е, че има държави, в които избирателната система не позволява допълнително влизане на в парламента на кандидати, които са получили достатъчно много гласове, които биха допуснали тяхното влизане в парламента, ако имаше допълнителни е, свободни места в парламента. Така, в някои страни това е позволено, в други не. Е, именно заради това в някои от страните има е, предложение изборът на тези депутати да се преведе по друг начин. И това са преходните мерки. Междувременно се предвижда бъдещите ни колеги да бъдат наблюдатели тук в парламента. Това е въпрос, който все още се обсъжда, но компромисните изменения биха допуснали бързото им интегриране в нашата работа. Благодаря много. Сега името от а сега от името на групата на социалистите и демократите, господин Атанда. Да, започвам с думите, че всъщност не става дума за нищо незначително, по-точно точно обратното. За първи път реформираме току-що влязъл в действие договор. Виждаме, че съвсем не е незначително. Това първо. И второ, потвърждаваме възможността 18 депутати, които би трябвало да имат право да са сред нас и щяха да го имат, ако Лисабонският договор беше влязал в сила на време, както и 12 държави членки, които имат право да имат повече, по-широко представителство в Европарламента, както всъщност бе договорено още от самото начало, най-накрая ще имат това право в действителност. Виждате, че не е нищо незначително. Реформите обаче в договора се преизвършват само с конвент и съвета много умно и разумно всъщност казва трябва ли да се направи конвент за да се измени договора и според съвета не е нужно, парламента потвърждава, казва не, не е това не е необходимо наистина. И на свой ред парламента възлага мандат на съвета да свика междуправителствена конференция и да даде след това възможност на държавите членки да ратифицират, за да могат 18-те депутата да дойдат и да заседават и 12-те държави членки да бъдат представени в достатъчна степен. Ето с това се занимаваме. Но имаше едно малко препятствие когато трябваше да се уточни дали тези, които ще дойдат за в бъдеще, трябва да бъдат избрани чрез общо избирателно право или по друг начин. Този въпрос възникна и трябва да бъде представен по подобаващ начин. Стигнахме до разрешение и именно за това Искам да поблагодаря на докладчика Мендес Девиго, както и на евродепутата Андрю Даф, за това, че успяхме да се споразумеем трите главни парламентарни политически сили. Последните въпроси да се модифицира договора без конвент и освен това да не забравяме и да напомняме непрекъснато на националните парламенти, че за европарламентаристи следва да бъдат изпратени директно и пряко избрани депутати. Ето за това трябва да гласуваме промяна в Европейския избирателен закон, за да бъде той единен и наднационален този европейски избирателен модел. Ето с тези две изменения, които ние направихме възможни, всъщност дадохме голяма стъпка напред и аз се поздравявам. Много съм удовлетворен от постигнатото. Благодаря. Дав. Господин Дав от името на Алианса Християн-демократи за Европа. Да, това тази договореност предхожда влизането на сила в договора. Ако договора можеше да влезе в сила преди това, да бъде прието такова предложение, нямаше да го приемем. Парламентът нямаше да приеме такова е, да приеме е, положение, при което Франция се опитва да назначи свои депутати от Националното събрание в Европейския парламент. Ако е, бяхме се съгласили на това след влизането в сила на договора и ако тогава беше излязло това предложение, ние щяхме да сме нарушили договора. Защото това предложение е, е против принципа на регресивната пропорционалност. Така че ние сега а, е, търсим преходно решение. Но спора, който се развихри, успя да е, извади на бял свят проблемите, е, които парламент има при е, изборната процедура. И се радвам, че сега всички групи са съгласни, че се налага една съществена реформа на изборната процедура, на изборния процес. Парламента скоро ще излезе с предложения, които ще наложат е, свикването на МПК, която трябва да бъде подготвена пък от конвент, в който да участват националните парламенти, да бъдат консултирани е, най-пространно е, и националните политически партии, включително, за да се е, получи едно същностно съществено решаване на проблема е, навременно. Аз съм признателен на колегите, координаторите от другите групи за конструктивните преговори, които те водиха и които които те водиха с твърдото намерение да реформират електор, избирателния процес в парламента. Благодаря. Благодаря от името на Зелените и е, е, свободни, независими. Е, скъпи колеги, наистина ние постиг... имаме широк консенсус по този въпрос, радваме се. Е, е, на това, че парламента ще се увеличи с още 18 депутата и ние трябва да направим сега това, което е необходимо, те да се включат и да заработят заедно с нас. Е, има обаче една малка разлика, която всъщност се оказва голяма, защото принципите на нашата работа и на нашето е, е, е, тълкуване на принципите на демокрация, за демокрация са, от, е, са, са, са, на, на, са залога. Ние трябва да решаваме е, как ще бъдат, е, ще постъпят в парламента тези е, депутати. Парламента е един, депутатите в парламента се избират със свободни избори за срок от 5 години. В 11 от 12 страни става така. Една казва, че това няма да стане и сега ни създава а, проблеми, а, изпраща депутати по съвсем друг начин. Сега вече не става дума за свободен избор а, от, а, на депутати не можем да се откажем от принципа на, на от принципите върху които, по които работим до сега. И е, е, ето защо настояваме да се проведе конвент, който е чудесен начин да се постигне консенсус е, и да се е, постигне целта, която преследваме всички ние. Европейските консерватори и реформи реформисти. Благодаря, господин председател. Приветствам доклада. Заключението е, му, че не е нужно да се свиква конвент. Е, това ще един такъв конвент е, е загуба на време и пари на дъгоплатеца сред моите избиратели е, няма е, пози, е, призив за конвент. нистина баланс на общественото мнение в е, Великобритания, че политическото е, процес е отишъл твърде далеч. Е, приветствам е, възможността на 18-те да вземат местата си, но не смятам, че те трябва да имат статут на наблюдатели, докато влезат в сила преходните разпоредби. Такъв ход ще им даде право да искат заплати, да получават заплатите си и разходите, преди да имат право да гласуват аз смятам, че по принцип това е неправилно. По време, когато се налагат и се очакват огромни съкрещения в публичните разходи във всяка държава членка, този парламент трябва наистина да послужи за пример как разумно се разходват парите на дъглоплатеца. Така че ние, моята група ще гласува срещу този доклад, който накърнява този важен принцип. Благодаря. Благодаря, колеги. А сега от името на Обединената левица, Северна зелена левица, господин Зондергард. Благодаря, господин председател. Сигурен съм, че може да има много несъгласия по много въпроси, свързани с Европейския съюз и действително има такива несъгласия, включително и по въпросите, свързани с Европейския парламент. Но най-важното е тук легитимността на парламента. А тя идва от преките избори. Днес обсъждаме едно предложение и се оказва да го приемем, а това е предложение, в което се предлага промяна на този принцип. И така в следващите 4 години ще приемаме мерки тук в Европейски парламент, по които ще гласуват и хора, които са назначени, а не избрани за депутати в Европейския парламент. Смятам, че това е недопустимо. Това не отговаря на договора, а не отговаря и на практиката. Когато Румъния и България се присъединиха към Европейския съюз през 2007 година, те не допуснаха да бъдат изпратени е, депутати тук без да се проведат избори. Напротив, проведоха си избори. Благодаря от името на Европа за свободата и демокрацията. Дам думата на господин Шмид. Благодаря, господин председател. Има нещо малко необичайно в ситуацията, с която се сблъскаме в момента. Години наред слушаме как Лисабонският договор ще е инструментът, който гарантира демокрация, прозрачност – влияние от страна на гражданите, а ето, че се оказва, че още първият парламент, който де, действа под Лисабонския договор след всичките тези години, казва не на конвента и не на всичко, което обсъждаме през последните години. Мисля, че има нещо доста странно в това. Ясно е, че трябва да изпълняваме обещанията, които сме дали на гражданите. Завили сме, че Европейският парламент е парламент, в който депутатите са пряко избрани. Защото депутатите не представляват правителствата, а представляват гражданите. Това е основният смисъл на Европейския парламент. И Днес обръщаме гръб на основните принципи на Лисабонския договор. И бившият е, председател на бойната политическа група не може да при, е, подкрепи това. Благодаря много. А сега от името на независимите депутати давам думата на господин Голниш. Господин председател, отивам право към целта. Член втори на а, доклада на господин Мендес Девиго подчертава с основание факта, че предложенията на съвета са против духа на 1976 година, а именно назначаването на национални парламентаристи за европейски депутати, които трябва да бъдат избирани пряко. Съжалявам много за това, че докладчикът няма по-ясна представа за това какво значат правилата. Няма начин да се заобиколят изборите. Ако държавите членки не искат да организират частични избори, то тогава нека просто да се придържат към резултатите от 2009 година и да направят съответните изчисления за това кой би трябвало да заеме следващият освободил се пост на евродепутет. Ето това е демокрация. Нашата избирателна система е пропорционална, а ние в момента се стремим към командно-механично правителствено назначение. Благодаря. Мауро, две минути. Марио Мауро, две минути. Благодаря, господин председател. Не разбирам защо съвета така лековато гледа на този толкова важен въпрос. Надявам се, че това няма да се отрази в дългосрочен план на кредите на доверие на нашият общ европейски проект и нашите институции изобщо. Един конкретен пример, позволете да ви да цитирам. Италия трябва да избере своя депутат чрез допълнителни избори. Представете си, ако свикаме сега избори и на изборите отидат да гласуват 5% от нашия електорат. Какво биха си помислили останалите и как бихме се почувствали ние самите? Аз съм за придържане към резултатите от изборите 2009 година. Аз не смятам, че трябва да се бавим повече. Всички 18 нови депутати трябва да дойдат едновременно, да бъдат приети амблок, за да не се наруши географското равновесие на пред, народното представителство тук. Така че смятам, че не би трябвало сега да провеждаме нови избори. Имаме много законодателна работа, която ни чака. Не можем повече да я отлагаме. Ето за това съм за директната модификация на протокол 36 без конвент. Но и междуправителствената конференция не ми се вижда кратък това, което предлага всъщност господин Мендес Девиго. Но така или иначе, нека да търсим градивното, конструктивното. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Аз е, благодаря на докладчика. Е, колкото до конвента, не виждам необходимост от свикването на конвент. Е, един обаче въпрос трябва да бъде е, изяснен и това от е, 97-ма е, Европейския парламент се избира с преки избори и това трябва да остане и в бъдеще. Е, смятам, че е, би трябвало наистина да се опрем на една междуправителствена конференция, която е бързо да реши този проблем, така че 18-те колеги, 16 от които е, имат е, е е, които вече са е, избрани е, и просто висът, което е едно не, не, неприемливо положение. Е, и сега една държава членка, която не спазва е, ясно правилата или просто ги заобикаля, е, това е, ще се получи и нашата задача е да е, именно с доклада на е, Мендес Бериго да поставим една здрава основа основа на този процес, е, е, но съвета не би трябвало да е, се опитва да приеме такова положение, за да могат колеги от националните парламенти да бъдат пращани тук, защото така ще създадем прецедент, а аз не съм готов на такова нещо и за това в този смисъл докладчика има пълната ми подкрепа с оговорката, че никакъв депутат не трябва да бъде препращан от националните и е, е, не, националните парламенти. Благодаря. Думата има е, госпожа Белие. Една минута. Благодаря, госпожо председател. Франция е единствената държава членка, която не предвиди, че Лисабонския договор ще влезе в действие и отказва да използва резултатите от европейските избори 2009 година. Това е френското изключение и ние ще изберем нови двама депутати на основание на първичното европейско право. Така всъщност действаме, така легитимно процедираме от 30 години на сам. Не бива да, да бъдем считани поради това за антиевропейци. Европейските граждани избират своите собствени народни представители, а не правителствата. Ето защо ние смятаме, че парламента трябва да бъде включен в конвент, а да не оставя всичко в ръцете на междуправителствена конференция. Благодаря. Благодаря, господин Колман. Минута и половина. Според Лисабонския договор трябва да бъдат назначени, назначава 736 е, е, е, трябва да, бъде, да имаме 751 вместо 736. Това означава 18 допълнителни, но това не може да стане, тъй като се получава предварително мандатиране на трима германски депутати. Е, освен това, 750, е, е, цялостния брой на депутатите според Лисабонски договор не трябва да надвижава 751. Тоест ще се наложи преразглеждане на Лисабонски договор. Това трябва да се постигне чрез конвент, който да предложи, да излезе с предложение, което да получи одобрението на държавите членки. Ако не успеем да направим това, всякакъв факт от страна на парламента ще бъде незаконен от 754 от, в сегашния му състав състав 754. Мисля, че е, този проблем може да се разгледа от е, междуправителствената конференция, но това е сериозна е, промяна, и, която ще изисква от повторна ратификация от всички държави членки в много от тях национални референдуми, така че аз ви призовавам да отхвърлите това предложение. Благодаря. Благодаря. Думата имат за три минути господин Час... А, извинете, минута и половина господин Часковски. Не мога да се съглася с преждоговорившият. Тук трябва да отговорим на въпроса за това дали да се свика конвент, за да се вземе решение по въпроса. Взехме решение да не се свиква конвент, но направихме това именно поради уважението към този нов инструмент, който увеличава легитимността на всички решения, които вземем. Това не създава прецедент за бъдеще, защото всички важни въпроси а, по промените в договора, например промените в а, изборната процедура, биха изисквали свикване на конвент. Благодаря много на координаторите за това, че взеха това решение. То не беше лесно. Има затруднение с 18-те е, допълнителни члена на е, Европейския парламент, тъй като в някои държави членки не е предвидена конкретна процедура, но за нас е, най-важният принцип е легитимността на парламента. Много важно е да се постигне добро равновесие на представянето на различните държави в парламента, възможно най-скоро. Именно заради това е важно това решение да се взема от държавите членки, възможно най-бързо. Е, и е, това е по-важно от това дали всички депутати, които идват на новите места, ще са избрани директно. Колегата Гион, две минути. Благодаря. По въпроса за назначаването на национални парламентаристи, това не е нищо ново. Колегата Ламасур и Северин вече работиха по него. Наистина, в моя случай, в случая на моята страна Франция, трябва да изберем двама нови души. Как можехме да предвидим на времето, че ще се приеме Лисабонския договор и ще се наложи да изпратим още двама евродепутати. За това не бива да бъдем винени. Ето, ако изпратим национални парламентаристи, от една страна ще спасим положението, но от друга страна ще нарушим европейското първично право и прекият избор както и кредитното доверие, с което се ползва Европейският парламент. Това обаче не значи в никакъв случай, че другите депутати от 11-те други държави членки трябва да следват нашия пример. Те имат своето право да процедират по начина, който техните законодателства изискват и да дойдат възможно най-бързо тук. От друга страна, аз защитавам идеята да ускорим нещата, за да може да започнем да работим както е необходимо още от самото начало в името на европейските граждани. Необходимо обаче става ясно още от това, което ни се случва, че трябва да имаме реформа, да реформираме съществуващия европейски законодателен закон. И тук трябва да тежи думата на гражданите, а не на правителствата. Благодаря. Благодаря. Следващия оратор, госпожа Гърмай, тя има една минута. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, колеги. Благодаря и Ниго за отличното сътрудничество. След многото години и след сериозните проблеми с ратификацията договора от Лисабон най-накрая влезе в сила. Това дава много по-голяма сила на Европейския парламент, много по-големи правомощия и трябва да се е, възприема тези нови правомощия на сериозно, да вземем решение в полза на всички европейски граждани не трябва да се губи твърде много време за административни решения. Ние трябва да работим ефективно. Това очакват от нас гражданите, да работим бързо и прагматично. Очаквам да си сътрудничат добре европейските институции и смятам, че предложения компромис е добро решение. Така ще действаме по-ефективно и е, това ще е по-добре за европейските граждани. И накрая, но не на последно място, лично познавам някои от вече избраните бъдещи колеги и знам, че колкото по-добре започнат да работят тук, толкова по-добре, защото това ще допринесе към нашата институция. Благодаря. Благодаря. А сега преминаваме към процедурата на изказване с привличане на вниманието на председателя господин Легрид има една минута. Благодаря, госпожо председател. След преждеговорившите и аз искам да започна с благодарности към колегата Мендес Девиго, който работи много добре в а, един контекст, който не е лишен от разпалени страсти но той се справи достойно с предизвикателствата и разбира се, отговаря и на нашите разпалени понякога евродепутатски страсти. И това всъщност е обяснимо, защото става дума за състава на нашия парламент, за наши бъдещи колеги, за нас като европейско представителство. Той успя да съчетае идеите, които получи понякога от различни посоки и редактира доста балансиран текст. Благодаря му за което тези два доклада, особено този, който е свързан с свикването на МПК и за преходните разпоредби, са израз на балансиран и хладнокръвен подход на действие в името на гражданите на Европа и техните интереси. Благодаря ви. Благодаря за, минута, за една минута госпожа Календар. Благодаря на докладчика, но и на всички докладчици в Сянка. Ние днес като парламент трябва да изпратим много ясен сигнал за това, че е, се радваме и очакваме включването на новите ни колеги и че от днес нататък е, вече ще бъде ясно, е, е, че трябва да се намери решение по най-бързия възможен начин, а именно за да може свободно избрани депутати, тези 18 въпросите, да започнат своята нормална работа. Ние като парламент имаме задачата да представяме по най-добър начин населението, но също така имаме и съответните задачи от комисии, да работим ефективно в комисии, да използваме експерта на нашите колеги и е, за това ще се опрем на е, опита на нашите експертни опити, на нашите колеги, които са избрани свободно, така че като австрийка аз призовавам, колкото е възможно по-скоро, да дадем възможност тези колеги да се включат в нашата работа. Благодаря. А, сега следващия е, въпрос е от Грис Обермайер за една минута. Благодаря. Е, наистина е, тук що влезе Лисабонския договор в сила и вече се налагат изменения, което води до хаос в, е, в, в е, парламента поради тези идеята да бъдат вкарни тези фантомни депутати. И това наистина противоречи на демократичните принципи. Това са Е, а, когато не са избрани е, депутатите, много лесно е след това те да бъдат оттеглени е, и разбира се, много е, е смислено е, да предоставяме съответна информация за дейността на е, тези е, е, депутати в времето, в които ще бъдат наблюдатели, е, но е, тази фантомна ситуация, така да се каже, не, е, няма да е, е, спечели доверието на гражданите и избирателите. след това Лисабонския договор ще, остане, ще се появи въпроса с присъединяването на Харватия и така нататък. Много, много открити въпроси има с едно бързо приемане на договора. Благодаря. А сега господин Сикиевски. Една минута. Дами и господа, по Лисабонския договор състава на Европейския парламент се променя. Дали Лисабонския договор влезе в сила преди известно време и не е свикана междуправителствена конференция, за да се ратифицират промените. Договорът е много важен и трябва да влезе в сила възможно най-бързо. Съгласен съм с докладчика и с неговото становище. Трябва да не забравяме, че новите депутати в Европейския парламент представляват избирателите. Това е един от основните принципи на Европейския съюз. Всички нови депутати трябва да влязат в Европейския парламент едновременно. Благодаря, давам думата на колегата Зверев. Уважаема госпожа председател, уважаеми представители на комисията и съвета. И аз искам да изкажа своето съгласие с колегите, които подчертават, че Европейският парламент трябва да бъде пълен възможно най-скоро и да действа в пълния си състав. Смятам, че Междуправителствената конференция е най-добрият начин да се довърши работата по съставянето на парламента. Поздравявам докладчика, който търсеше най-добрия правен път и смятам, че днешната дискусия показва, че той го е намерил. Аз също очаквам с нетърпение да се включат към нашата работа и новите депутати. Смятам, че те са ни необходими. А що се отнася до онези страни, които не са предвидели при изборите през юни, че ще е необходимо да се номинират нови членове, им предлагам следното. Що се отнася до двамата депутати, които ще бъдат е, назначени, а не избрани. Не смятам, че това ще накърни прекалено много легитимност на парламента. Благодаря. И накрая давам думата на последния колега, господин Кели. Колеги, аз смятам, че когато хората са избрани в Европейския парламент, те имат право да вземат местата си, както 736-те, е, които си взеха е, местата в последните 12 месеца. Е, проблема изисква кратко решение, защото след 4 години всичко, за да може след 4 години всичко да е, улегне и да се работи нормално. Наистина, е, е, аз е, смятам, че е неправилно държавите членки да не предприемат действия в очакване на ратификация. Тоест, оправдавам държавите членки, които не са предприели предварителни мерки в очакване на ратификацията. Но сега договор е ратифициран и е важно хората, които са избрани, да заемат местата си, за да могат да допринесат към работата на парламента, за да може да не, и да не чакаме е, до следващите избори след 4 години е, по този начин. Благодаря. Сега давам думата на господин Диего Лопес Гарридо от името на съвета. Благодаря. Благодаря ви, госпожо председател. Няколко думи, за да кажа, че напълно споделям изказванията на онези от уважаемите господа евродепутати, които подчертаха важността и необходимостта да си вземем бързо този изостанал от предишната сесия изпит, а именно 18-те депутати, които все още не са се присъединили и не заседават с нас по простата причина, че миналите преки общи избори бяха проведени преди встъпването в действие на Лисабонския договор. Аз съм за модификацията на този протокол 36 и подкрепям онези мнения, които посочват, че реформата, ревизията следва да бъде извършена възможно най-бързо. Защото в крайна сметка тези 18 евродепутати представляват граждани от 12 държави членки. Това е луфт, който трябва да се запълни възможно най-бързо. Ето за това съм за предложението на докладчика Мендес Девиго, който предлага да не се провежда конвент, а МПК, междуправителствена конференция, следвана от възможно най-бързи национални ратификации, за да може възможно най-бързо да се присъединят към нас 18-те депутати, които трябваше всъщност да са тук още от началото на този легислатурен период. Благодаря. Много благодаря. И сега давам думата на комисар Шефкович от името на Европейската комисия. Благодаря много, госпожо председател. Този дебат наистина ясно показва, че ние се мъчим да е, се справим с една изключителна ситуация, извънредна ситуация, търсим едно практическо, практично решение е, в преходния период. Ето защо аз приветствам прагматичен подход на господин Мендес Давиго и останалите съдокладчици. Е, усеща се от самата дискусия, че той се радва на широка подскрепа в пленарна зала. Целта е да имаме 18 е, нови депутата, колкото е възможно по-скоро. Връщайки се към позицията на комисията, е, ще кажа, е, зададаха ни много фупор въпроси, като, например, как ще се администрира тази промяна, какви инструменти ще се задействат. И комисията се съгласи очевидно за МПК поради обхвата и естеството на въпросът, е, който се обсъжда. Когато става дума за това как се избират е, депутати, депутати, този въпрос трябва да се разгледа в рамките на МПК. Когато Европейския съюз мислеше по този въпрос, е, Европейския съвет, извинете, беше ясно, че съветът търсеше баланс е, между естественото желание допълнителните е, депутати да бъдат избрани колкото е възможно по-близо до датите на избор за европейски депутати и съответно да се спазват конституционните норми на съответните държави. И това са вариантите, е, с които разполагаме е, в момента, които ще бъдат е, регламентирани на следващите избори. Нещата ще си влезат, ще влезат в релси на следващите избори. Сега за възможните промени в бъдещи европейски избори. Трябва да подчертаем, че въпросът как да е, сега обсъждаме как да вкараме тези 18 в парламента, следващия път ще обсъждаме какви изменения да направим към е, процедурата за избор. Има думата докладчика Мендес да ви го. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо председател. Наистина, когато от различни и, и далечни позиции, като позицията на Голниш, на Мауро или на другите прежде говоривши хората, успеят всъщност да се извадят и извода, че има нещо, което куца, то тогава и ние трябва да си го извадим и да съставим един европейски избирателен закон. Благодаря на колегите Хауреги и Дав утре всъщност ще гласуваме по това, по което те се изказаха, 12 член по-конкретно, а именно Европейски избирателен закон. Това е следващия ни изпит и тогава вече ще сме се справили. Тези, които подчертаха нашият характер на народно представителство, имат право аз споделям това виждане и така го отразявам всъщност в първи член на своя доклад. Всички трябва да влязат анблок заедно, за да бъде това възможно, за да се въздаде тази политическа правда, трябва да сме прагматични. Защото едно извънредно преходно състояние на нещата изисква и извънредни и преходни реакции. Аз разбира се, не съм съгласен с идеята хич, не ми харесва и идеята да дойдат тук като евродепутати хора, които не са избрани на изборите през 2009 година. Но ако на едната везна е това мое несъгласие, а на другата везна е те да не дойдат изобщо тук при нас, то тогава аз скланям глава и съм прагматик. Приемам по-скоро идеята да дойдат 18 депутати от 12 държави членки, за да има справедливо народно представителство в географски смисъл. Благодаря ви, благодаря на докладчика. Приключваме този съвместен дебат. Ще гласуваме утре след 11 часа.